Eh bien, chers collègues, nous allons maintenant... Скъпи колеги, сега трябва да е, обсъдиме е, бюджета, проекто бюджета за 2020 за парламента. Давам думата на докладчикът господин Манка. Зайтра будет zmierovacie конание, а пред... Благодаря. Утре ще има среща. И за това трябва да постигнем съгласие по цифрите за колко ще бъдат економиите, къде ще се ореже. Много се радвам, че с докладчиците в Сянка постигнахме консенсус. Остава един нерешен въпрос. И зависи от решението на нашата комисия. Става дума за 51 поста за а, представители за връзка в страните членки. 51 нашата комисия трябва да реши. Има няколко варианти за евентуално може да се търси компромис, като проведеме разговори. Примерно да се търси по един представител всяка страна, това ще спести 1,8 милиона. Трябва да се обсъди. След заседанието решихме следното. 18,1 милиона са средствата, които ще бъдат урязани. Това е извън сумата за лицата за връзка, назначени с договор страните членки, за които говорих сега. Ако подкрепиме това предложение, е, то в проценти е, отговаря на 3,2% от бюджета. Ale tu chcem všetkým, všetkých uspokojiť, že vlastne tu, sem sa premietnú také čísla, ako, ako vlastne... Знаем, че няма да е, може да мине увеличаване на бюджета. Ние Сериозно прегледахме цифрите, е, по които ние сме компетентни. Там няма да има увеличения. А, има и някои други въпроси за ЕИОПа и съответни центрове към е, различни програми, наричат се центрове за получаване на опит Experience Centers на английски. Някои групи подкрепят тези предложения, други не. Президента на парламента прие решение миналата година да се изготви стратегия за развитие на парламента след 2012. И тези е, центрове е, във всяка страна членка се предполагаше да бъдат използвани така, че когато приключи съответния договор, сградата, която е била използвана, да бъде използвана отново. Мненията по този въпрос са много различни, затова ще очакваме информация от генералния секретар на парламента, за да можем да решим е, какви са евентуалните сценарии тук. През е, декември в Хелзинки се отвори такъв център за е, информация или, или опит или преживяване за Европа. И този център е имал много е, посетители. Той има за цел да информира гражданите как точно работи Европа, така че може би има смисъл да се мисли в тази посока. Друго, което обсъждахме, бяха подвижни мощности, примерно изложби за това как функционира Европа. Това бе подкрепено от председателството. Може би в по-малките страни ще има само такива подвижни експозиции, а не център. Може би могат да се организират изложби или експозиции в училища. Или да бъдат излагани в е, обществени сгради. Целта е да се предоставя повече информация за Европейския съюз. Това също бе подкрепено от председателския съвет и затова ви предлагам и ние да го подкрепим. А що се отнася до е, дипломатическите представителства, на 14 януари председателския съвет обсъди този въпрос. Тоест, къде е извън Европейския съюз да бъде представен Европейския парламент. На ним на е, регионални а то Европейска уния. Има подкрепа за такива представителства на Европейския е, парламент. Е, така идеята е първо да има към регионални асоциации, примерно към АСЕАН, Африканския съюз и така нататък. Един само беше против в председателския съвет, останалите бяха за. Персонала. За целта не е необходимо да, им, да се назначават допълнително нови лица. Там могат да работят членове на делегациите, които така или иначе са изпратени там. Въпросът е да съсредоточим тези представителства в региони, където вече е, имаме делегации. Това беше и препоръката на е, председателския съвет. ООН, АСЕАН и Африканския съюз. Те дойде структури a zloženie tejto Európskej služby pre vonkajšiu činnosť отражало iba odborné znalosti zamestnancov Ради, комисия, a diplomatických... Когато се създаваха представителствата от службата за външна дейност, знаехме, че персоналът ще се набира само от комисията и съвета. Затова председателския съвет стигна до заключението, че би следвало парламента да има също свой представител в дипломатическите мисии. Тоест, отново, няма да се разкриват нови работни места, няма да се градят нови сгради. Всичко а, вече а, съществува като сгради и хората ще работят там. В Люксембург ще се открива нова сграда скоро. Tu je jeden problém, že to stiahovanie je postupné a to znamená, že bude... Икономии ще трябва да се осъществят посредством трансфери между сградите. Имаме подготвен компромис, с който искаме от генералния секретар да ни даде информация за това къде ще бъдат прехвърляни служители е, в други сгради и да видим дали ще могат да се осъществят някакви економии. Това предложение също е, се радва на подкрепа. Kde sa má na konci tohto roka prijať rozhodnutie, че са буде, че са сбу... Сградата Полан Риспак до края на тази година трябва да вземем решение дали ще се реновира или ще се събаря. Каквото и да е решението, ние ще трябва да я освободим и съответните служби да се преместят в други сгради. Тоест, излязохме с предложение, като искаме нашата комисия винаги да бъде държана в е, течение на процеса, естествено, и да знаем какви са разходите преди е, да отиде предложението до пленарна зала. Конкретно предложението ни е да ни се подава информация и то да я получим преди есента. После, един друг въпрос. Устните е, обяснения на вота. Разговарях с колегите в Сянка, поне с двама. Двама от тях са готови да подкрепят предложението да няма такива обяснения на вода. Приготвили сме компромисен текст. Трябва да се направи анализ колко струват или колко са стрували до сега. За сега се счита, че това струва около 800 000 на година. Особено искаме да чуем колко струва писмения и устния превод за да можем да решим дали да се премахнат обясненията след вота или не. Защото евродепутатите имат много възможности да обяснят защо са гласували по даден начин. Могат да го направят писменно, могат да направят публични изявления. Така че, по мое мнение, не е необходимо да има такива обяснения на вода. Сега, пенсионния фонд. Обсъдихме и тази е, тема. Излизаме с компромисен текст и обръщаме внимание на факта, че за евродепутатите има правилник. НП излиза с предложение и очакваме да постигнем компромис. Тоест да се запази текста на член 87, а именно, че пенсионния фонд си остава валиден такъв какъвто е прият през 2009 и че правата ще останат гарантирани. Това гласи правилника и ние призоваваме генералния секретар да се придържа към този текст, така че да се изготвят и конкретни планове за парламента в бъдеще. Също така се обръщаме към Сметната палата да разгледа въпроса как се финансира този фонд и как ще се финансира в бъдеще. Това са темите, по които имаме подкрепа. Друга тема – тормоз. Много неща отчитаме. Тук нещата спадат в две функции. От една страна медицинската служба – Искаме да има посредник и психолог е, на разположение в медицинската служба. служба. А също различните анализи е, е необходимо да бъдат финансирани, за да може нашата реакция да е достатъчно професионална. Изготвили сме компромисен текст в такъв смисъл. Също така в доклада искаме от е, генералния секретар да работи за междуинституционално сътрудничество, което може да донесе, доведе до бъдещи економии. А ако се осъществят такива економии, те ще останат в бюджета на Европейския парламент за стимулиране, т.е. за създаване на една конструктивна атмосфера в Европейския парламент tak tieto úspory možno by časť išla на... Ако можем да постигнем допълнителни економии, те биха могли да бъдат е, използвани към края на годината, когато, да речеме, трябва да се плащат разходите по поддръжка на сградите. Може да се формулират и е, конкретни проекти. Е, Тоест, економиите, които са осъществени от е, отделния депутат, трябва да могат да бъдат използвани от самия него до края на годината. Или съответната генерална дирекция. Това е с удоволствие. Очаквам сега коментари от колегите. Благодаря, господин докладчик. Сега ще се обърна към докладчиците в сянка. Господин Рубих, е, може би той е, е упълномощил господин Фернандеш да прочете това, което има да каже. Не. Добре, в такъв случай давам думата на господин Колбел. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да благодаря на докладчика за подробния доклад и за цялата работа, която му е посветил. Мисля, че докладчик е, много добре описа цяла поредица от области. И е, мисля, че е, ако разгледаме подробно всичко, е, ще установим, че бюджета на Европейския парламент е почти решен и не можем да внесем съществени промени, ако искаме той да функционира както трябва. Има определени предизвикателства, докладчик ги спомена. Аз безкрайно мога да говоря за киберсигурността. Киберсигурност се постига чрез добро оборудване. Не само депутати, но и служители, сътрудници, целият персонал на парламента се нуждае от по-съвременно оборудване и основно сигурно оборудване. Това е абсолютно необходимо, Представете си какво може да стане, ако стане скандал с данните. Щетите ще бъдат огромни и заради това не следва да пестим от това. Тъкмо обратното трябва да инвестираме в такова оборудване. Това, което е, създава затруднения за мен е създаването на други външни е, позиции за Европейския парламент, други външни длъжности. А, колеги, аз мисля, че се бяхме разбрали. Мисля, че имаше доста голямо мнозинство за това да настояваме за едно единствено седалище на парламента не е, е логично във всяка държава членка да има е, е, сграда, която да принадлежи на парламента и да го представлява. Това не е работа на парламента. Има партии, които правят това. Всички, които са избрани в Европейския парламент, членуват в партия в родината си. И тези партии трябва да информират за това какво прави парламента. Има достатъчно информация и онлайн. Трудно може да се прокара е, такова решение. Макар и е, съпоставимо с други разходи, тези разходи да не са огромни, трудно можем да обясним на гражданите, е, че е, сега ще е, отворим сграда на парламента във всяка държава членка. Ще се приеме това е, като разхищение, все едно, че плуваме в пари и ще бъде възприето много зле. Затова съм против. Председателя, благодаря господин Кулмал. Сега давам думата на господин Жерар Депре. Да, господин председател. Аз не съм докладчик Сянка. Аз съм обикновен координатор обаче бях е, уведомен, че контактите между екипа на, господя, на госпожа е, Жанден Манки, като докладчик Сянка и екипа на господин е, Манка са протекли в чудесен климат. Искам да кажа, че възоснова на това, което ми беше дадено да прочета и което господин Манка току-що съобщи, ние сме, непрекъс... ние сме напълно съгласни по компромис 8 ако номера е правилен. Е, говорим за турмоз, говорим за редакция. И е, това, което е, се решава по същество по пенсионния фонд, свидетелства за открит подход. Ние сме не за отмяна, но за промяна на системата за удостоверяване на вод. По е, повечето точки имаме е, насоки, които са почти успорени на е, насоките на нашия докладчик. Е, искам да задам няколко въпроса, но ги задавам лично. Споделям въпросите, които повдигна господин Келмел по мултиплицирането на Европа, Европа Experience Center. Макар, че текстът е променен, е, но по същество е, колегата каза нещо смислено. Ние сме изправени пред проблем, който бих квалифицирал като институционален. Ако моята информация е правилна, е, бюрото е взело някакво решение. Дори се твърди, че това е решение на бюрото от 16 април 2018 година. Там се посочва, че ще има такива центрове и че те постепенно ще бъдат е, е, създадени във всички държави членки. Каква е функцията на комисията по бюджети? Да каже амин, амин, амин на бюрото. Е, каква е точно ролята? бюрото или инстанцията, която решава всичко, и съответно бюджетните последици за неговите решения или нашата комисия също носи известна отговорност по тази материя. Аз е, е, лично е, съм доста сдържан по подобно мултиплициране. Чу какво каза господин Манка и за сградата в Брюксел. Няма да има нови помещения, няма да се назначават нови служители. Но какво ще правят хората, пращаме делегати на парламента във всички страни по света. Аз а, е, а, е, е, същински не разбирам тази стратегия. Що за стратегия е това? До сега никой не е успял да ми обясни удовлетворително това, председателя. Вие да сте разбрал каква е външната политика на Европейския съюз. Господин председател, не бъдете твърде жесток. И аз съм вече жесток. Председателя, е, невероятно е, е какво. Ние нямаме ли правомощия? Правим се с едно, че Европейския съюз поема риска да изложи на показ своята немощ. Господин председател, съгласен съм, но в момента обсъждаме бюджета на Европейския парламент. Това е, така. Сега аз говоря за бюджета на парламента. Аз не разбирам стратегията. Искам някой да ми я обясни. Ако и комисията действа по същия начин, съвета прави същото, е, успорено с 28-те посолства, които имаме, плюс посолствата на външната служба, какво правим? Какво правим? Не разбирам, признавам, че не разбирам и е, това не ми се струва мъдро. Но това е решение на бюрото. Искам да разбера какво можем ние като комисия по бюджети да направим с решение на бюрото. Какво ще стане, ако кажем, че няма да отпуснем кредити? Въпросът е принципен. Това е, господин председател. Аз настоявах за значително намаление на кредитите. Не знам, е, не чух е, господин Манка да посочи точни стойности. Може би съм се разсеял, но в никакъв случай не искам увеличението на бюджета да прехвърли 2,5. В никакъв случай председателя, е, господин Манка няма да може да натъпче Юргана в куфара в този случай. Председателя, добре. Не виждам други докладчици в сянка. Следователно, давам думата на тези от вас, които са я поискали. Госпожа Гардия Завал. Благодаря, господин председател. Обедена съм, че господин Манка е достатъчно надарен, за да постигне желания от него резултат. Не за пръв път обсъждаме бюджета на парламента. Господин Манка е бил и кмет в страната си. Аз поисках думата, говоря веднага след господин Депре, а, настоящия дебат трае откакто сме встъпили в длъжност от началото на мандата ни. Непрекъснато сме изправени пред решения на бюрото. Независимо от това дали ни харесва те или не, ние трябва да кажем разполагаме ли със средства. Ние не разполагаме с особена свобода за действие. Има конфликт а, а, за правомощия възниква въпрос за легитимността на решенията на бюрото и на нашите собствени решения. Искам да задам няколко въпроса по тези 51 длъжности за комуникация. Първо, вътрешната комуникация в парламента не беше успешна. Когато тук ни Споменахте за 51 длъжност. Когато трябваше да решаваме, ставаше въпрос за увеличение на екипите предвид настъпващите избори. Но след е, като направихме проверки, се оказа, че първоначалното намерение не е било такова. Искаме да разберем какво е било първоначалното намерение. Е, е, за комуникация вътре в парламента ли говорим? парламента прави усилия за да говори много по-пряко на гражданите, на избирателите. Ясно е, че това е необходимо, но все пак трябваше да ни кажете, че това увеличение е, трябваше е, да е, стане бързо преди изборите. И ясно е, че вътрешната комуникация в парламента не е била достатъчно добра. Не ни е обяснена точната цел от самото начало. Сега, средствата за тези 51 служители, които са на трудов, на граждански договор, работата им е важна, медии, семинари. Разбирам какво е направено благодарение на тяхната помощ. Но всъщност мене ме безпокои самия факт. Сега, говорим и за трансфер, който те са разгледали след нашето гласуване във връзка с бъдещ бюджет. За трансфера от 2019 година искат 3 милиона и 300 хиляди за оставащите 6 месеца. За период от 6 месеца тези цифри ми се струват несъответстващи. Има ли е, някакъв проблем с тези 3 милиона и 300 хиляди? През 2020 година се предполага, че тези 51 длъжности ще бъдат запазени в дирекция комуникация, е, е, за да се компенсира увеличението по места. Там те ще намалят 50, трябва да отпаднат 51 длъжности. Така че е, е, тези служители на времени договори трябва да ни излезат по-ефтино от е, служителите на постоянен договор. Каква е компенсацията за 2020 година? Има някаква цифра от 4 милиона. Може би има някаква променлива величина, която ми обягва. Искам уточнения, защото всяка информация е важна, когато решаваме както трансфери, така и при преговорите по бюджет. Председателя, благодаря. Има ли други въпроси? Няма. Не виждам. В такъв случай е, ще помоля представителя на Европейската комисия да а, отговори. Първо госпожа Рук, генерална дирекция комуникация. Даже ком. Не знам къде е обаче. Vous avez la parole, um, madame. I would like to excuse my director. Много ви благодаря, господин председател. Замествам генералния директор господин Чамадук, който е в командировка в Копенхаген. Бюрото взе решението за засилване на офисите през 2017 година. Те получиха засилен мандат, който предвижда много повече контакти с, с заинтересованите страни, с гражданите, с медиите, било то национални или регионални. Затова в навечерието на изборите поискахме от вашата комисия трансфера през февруари 2018 година, за да можем да наемем служители на временни договори за този разширен мандат за тези дейност. Наехме тези 51 служители и направихме първа оценка на работата им и стигнахме до извода, че резултатите постигнати от ГД е, Ком значително са се подобрили. Може дори да кажем, че по всички платформи има засилено присъствие с 31% ако сравним 2017 с 2018 година. И тези резултати са чудесна причина да запазим съществуващата мрежа. Предполагам, че вече сте се срещнали с служителите в Мадрида, които които увеличиха капацитета на бюрото на парламента в Мадрид. Виждате какви са конкретните резултати на тези работа на тези служители в а, нашата видимост. Така че сега искаме възможността служителите да могат да останат до края на годината. А сега договорите им изтичат в края на месец юли, тъй като разполагахме с необходимите средства да ги немем до края на кампанията, т.е. до 31 юли 2019 година. А сега имаме нужда от нужните средства, за да можем да запълним празнината до бюджета до 2020 година. Както знаете, разделили сме средства за тях и в бюджета за 2020 година. Няма пряк, пряк парична еквивалентност за това колко струват слушателите на бабен договор в сравнение с слушателите на постоянен договор но може да се премесят част от а, асистентите, защото се променя естеството на работата а, в бюрата на парламента. Имаме нужда от повече тясно специализирани в областта на комуникациите служители, а пък от друга страна, може би, можем да спестим известен брой средства и постове на асистенти в а, бюрата на парламента в държавите членки, така че искаме от една страна да запазим тези, тази засилена подкрепа за бюрата на парламента с тези високо квалифицирани служители на временен договор, а от друга страна мисля, че може да спестим някои постове на асистенти, тъй като смятаме, че естеството на работата на бюрата на парламента се е променило. Благодаря ви. Мерси. Господин Дюпре, виждам, че искате думата. Oui. Uh, une question, monsieur le président. Да, имам един въпрос, господин председател. Не съм сигурен дали добре разбрах, така че ще моля госпожа директора да ме поправи, ако, ако грешно съм разбрала, но доколкото разбирам, виждаме нуждата от тези 51 служители с постигнатите резултати, присъствието и увеличението с 21%. Така че бих искал да знам за какви усети поговорим за а, статии във вестниците ли, за дълги репортажи ли, можем да го обсъдим и с а, текущите събития. Тоест, през 2018 година започна Брексит, случиха се важни събития и в Италия. Хората започнаха да се притесняват дали няма някакви проблеми с новото правителство, което даде на власт в Италия. Имаше проблеми и в Польша, и в Румъния, и в други държави. Така че искам да знам въз основа на какво изчислявате тези резултати? Дали под формата на броят статии, които са положителни към Европейския съюз или изобщо броят на статии посветени на Европейския съюз? Председателя, да, и аз бих искал да чуя отговор на този въпрос. А имам и друг въпрос. Не е лесно за нашата институция да е, комуникира. Тук и там съществуват е, тъй наречените домове на Европа, чиято цел е да покаже на гражданите какво е постигнала Европа. Неодавна в моят избирателен регион, частност в моят департамент в Франция, домата на Европа организира събитие за да отчете 20 годишното създаването си, но не можеше да покани или по-скоро да се позове на участието на член на Европейския парламент, защото може по някакъв начин да ам, повлияе на неутралността на организацията. Така че аз нямам нищо против да се увеличава броя на слушателите, но пък а, има пълно все по- и по-силно разделяне между политиката от една страна, която спомена и господин Келмер, и комуникацията на институциите като такава. Така че, госпожо директор, може ли да кажете каква е доктрината ви в това отношение? Какви инструкции давате на а, бенефициарите на субсидиите, като домовете на Европа, например, когато те организират своите обществени мероприятия? Thank you very much. Maybe I can first come to the first question. I would like to miss... На първият ви въпрос бих искал да предоставя на господин Депре оценката ни от декември 2018 година. Резултатите, за които говорихме, последните резултати са семинарите, организирани за журналисти, пресконференции, пресбрифинги, а до видимостта, по отношение на видимостта говорим за цялостното медийно покритие всички платформи, т.е. статии в пресата, присъствие в а, телевизията, т.е. говорим за всичко, без разбира се да правим а, оценка дали съдържанието е положително или отрицателно, говорим за цялостното отразяване на в медиите. А по отношение на домовете на Европа, трябва да кажа, че не съм осведомена и не мога да отговоря на въпроса ви. Не знам. Разбирам, че получават субсидии от нас, но мисля, че става въпрос за субсидии от Европейската комисия. Не може да е... Със сигурност не са субсидии от Генерална дирекция комуникация на Европейски парламент, така че не мога да ви отговоря на въпроса. Très bien. Благодаря ви, думата има господин Бас от Генерална дирекция финанси. Merci, Monsieur le Vous avez une question à nous. Euh, non, de de ce que vous avez entendu, vous n'avez pas. Не смятате ли, че би било уместно да направите някакви допълнения? да просветлите Комисията по бюджети на Европейски парламент? Eh bien, nous allons en rester là. Добре, в такъв случай спираме до тук и поздравяваме господин Манка за свършеното от негова работа, която никак не е лесна работа. Господин Манка, може би вие можете да отговорите на въпросите зададени от колегите? Ďakujem, pán predseda. Budem krátko reagovať na niektoré veci. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Аз лично бих искал да благодаря на господин Арчи за участието му и за сътрудничеството. Благодаря и за сътрудничеството на докладчиците в Сянка. То беше много важно но ще започна от края, а именно за въпросните 51 служители ети на времени договори от Генерална дирекция комуникации. ще се стигне до спестявания, когато бъде постигнато споразумение относно тези служители. Но трябва да се прави, че някои от бюрата на парламента са собственост на парламента, а други са под найем. И когато бюрата са наша собственост, там работят и наши служители. всъщност много, много зависи от това дали сградата е наша или не, за начинът по който се организира работата в бюрата на парламента. Ако искаме да подкрепим продължаването на договорите на тези 51 служители, трябва ясно да обясним защо и да обмислим как ще се работи в бюрата за бъдеще. Господин Депре и господин Кьома споменаха редица важни въпроси, като например проектът Experience Europe и организирането на времени изложби и за това, че са, че са важни и дипломатическите представителства. Държа да направя следното уточнение. Този проект няма да ни струва нищо. Говорим за хора, които вече са служители на Европейския парламент – ще ни трябват нови пространства, да, но ще използваме сгради, които вече са собственост или са нети от Европейският парламент. Така че ще наемем само ограничен брой служители, които ще гарантират под нужната подкрепа, то ще осъществяват нужната връзка между различните институции. Така че в случаите, когато споделяме една сграда с други институции, искаме да имаме възможност да споделяме и служителите, т.е. възможно най- разумно да разходваме средствата. Тоест, говорим за сътрудничество тук, както вече казах, няма да се свързани тези нови начинания с е, нови средства за нас. По въпроса за бюджета, съм съгласен с господин Дюпре, не бива да се увеличава с повече от 2,8. По наши числения са от 2,6-2,8%, което е много постижимо според нас. Председателят, това е обнадеждаващо. Започнахме настоящият мандат с въпроса за това каква е ролята на бюрото и каква е ролята на комисията по бюджети и ще приключи мандата без да сме успели да намерим отговор на този въпрос. Може би няма да е зле един ден предвид това какви са правомощията на бюрото на парламента да се създаде комисия по бюджети в рамките на бюрото а пък нашата комисия, като такава, да престане да се занимава с а, темата, защото всеки път ни зира, след като бюрото вече е взело своите решения и м- си давам сметка колко неудобно се чувстват някои от нас а, по, между чука на бюрото и наковалнята на политическите си групи. И много трудно се излиза успешно от подобна двусмисленост. Ние пък ни определено не успяхме да излезем от това недобно положение и ще оставим цялата тема на наследниците си. Благодаря ви, господин Манка. Благодаря ви за свършената работа. Благодаря ви, че обяснихте доколкото е възможно за какво става дума. Можете колкото искаме бюра на парламента да създадем и бюра за информации, но все пак и на тези конкретни въпроси трябва да можем да дадем конкретни отговори. И така, скъпи колеги, преминаваме към доклада на Хосе Мануел Фернандеш, може би и на съдокладчика му Роберто Галтиери, посветен на фонда Инвест ЕСА. Merci, monsieur le président. Euh, on a déjà fait... Благодаря. Господин председател. Два триалога преведохме вече. Има предостатъчно време в съвета, за да постигнат съгласие и да получиме мандат. Остава да се доуточни къде ще се помещава секретарията. Днес вечерта ще има една важна тристранна среща и последната тристранна среща ще е в сряда. Парламента има за цел да приключим по време на нашия настоящия мандат в рамките на многогодишната финансова рамка. Ние от своя страна винаги сме на разположение, но споразумението не може да се осъществи ако не се е, спазва съответните срокове и мандата. Смятам, че и съвета има желание да осъществим напредък и да приключим с досието. Въпроса за управлението. Е, кое е най-трудно? Проблема с гаранциите там още не е обсъден. Защото 38 милиарда беше нашата цел, но остава 4,8, защото искаме да има същите гаранции за 14-те инструмента, които се обединяват сега в един. И в такъв смисъл тук ще зависиме и как ще се развият преговорите по е, между многогодишната финансова рамка. А споразумението за партньорство с Европейската инвестиционна банка все още е, не е изключено. Там има нерешени въпроси. Ние имаме за цел да избягваме е, конфликт на интереси. Всичко ще направим в такъв смисъл. Ще видим как ще се развият нещата в третата среща, тристранна среща. Надяваме се, че ще постигнем съгласие така както очакваме, но в края на грещата нищо няма да бъде приключено преди всичко да бъде е, решено, с изключение на гаранцията, както казах Неколкократно се договорихме в такъв смисъл. Тоест, споразумението ще е временно, защото докато не постигнете споразумение по цялата програма и МФР, реално не сте постигнали съгласие по нищо. Да, да, но все пак правиме крачка напред. Защото когато има съгласие, ще остане само това, по което не сме се договорили. Сега докладчиците в сянка. Гардия Забава. А, господин Калмел. Не. Нилс Торвалс не пази си. Нилс Торвалс не е тук. Но. Господин Соли. Не. Qui d'autre souhaite s'exprimer има ли други желаящи да се изказват? Не. Добре. Значи, заставаме зад Хосе Мануел за триалога днес вечерта. Аз лично няма да ви представя моя доклад за мерките, които ще се вземат за финансиране на общия бюджет във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е просто предвид на ситуацията и отложеното гласуване, нямам какво да ви кажа. Не знам, комисията има ли някакви индикации? Не. Mais peut-être qu'il va falloir prévoir, euh, enfin, dans dans le budget la présence de députés britanniques. Euh, След 1 е, юли ще трябва да обмислиме е, какво се случва с бюджета и е, депутатите от Европейския, от Обединеното кралство. Добре. Сега пристъпваме към гласуване. Приканвам ви да, започна, да направим теста.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 votera à main levée. Bon, écoutez, je considère que... Гласуваме с а, дигане на ръка. Направихме проверка. Сега давам думата на нашия генерален докладчик. Четири е, проекта са за трансфер по трета функция от бюджета за 2019. Заповядайте. Благодаря. Четири е, заявки има от комисията. Аз лично не съм съвсем наясно с две от тези искания, господин председател. Искам да чуя от комисията малко разяснение. Нека да коментираме е, исканията едно по едно. Първо, едно 19, там няма проблеми за устойчиво рибарство и споразумението между Европейския съюз и Марокко. Очакаме е, решението на съвета. 37 милиона е главно е, за е, плащания по поети ангажименти. Парламента трябва да даде съгласие. Няма проблеми тук. За номер 5 2019 тук се предвижда 5 милиона ангажименти да бъдат прехвърлени по силата от спромедието за сътрудничество към а, инструмента за развитие. Става дума за споразумението между ЮАР и Европейския съюз за а, вина и други видове алкохолни напитки свързани с разпоредбите за географски происход в ЕС. Тук искам да запитам комисията. Не мисля, че можем да пренебрегнем факта, че подкрепата за винопроизводството в ЮАР е свързано с многогодишна програма и две, програмата за 2018 формулира ред условия, свързани с социално развитие и така нататък. Искам да ми обясни комисията как оправдава сумата 15 милиона за страна, която относително доста богата. Защо даваме средства за бюджетна подкрепа? Господин Рео, имате думата да отговорите на въпроса на нашият колега. Uh, Благодаря, господин председател. Тези, тази сума е предвидена по споразумението с ЮАР за търговия и сътрудничество за развитие, така че съм изненадан от въпроса. Нямам какво друго да предложа като информация за господин докладчикът. А ако има нужда той от допълнителна такава, ще трябва да му я предоставя допълни... в близките дни и в такъв смисъл да се отложи гласуването. Съгласни ли сте? Да. А, седми, ще представите ли седми? Искането а, номер 7 става дума за 1,4 1,4 милиона се поправя докладчикът, не е милиарда. Става дума за допълнителни стажове, 200 такива, за програми на комисията. A mille per sessione Ci si potrebbe domandare come mai questa misura non sia stata presa in conto dalla Commissione. горе около 2000 на сесия. Не знам защо не е отчетена тази нужда от средства още при първото разглеждане на бюджета. Това е въпроса ми към комисията. И ми се иска да чуем отговора на комисията и след това да гласуваме. Uh, uh, uh, Благодаря, господин Виоти, за въпроса. Тук става дума за разминаване във времето. Споразумението между комисар Наврачич и е, другата страна за увеличаване на броя на стъжантите е било взето е, по-късно в годината, за това не е влязло в първоначалното предложение. А за 2020 този разчет ще бъде включен в проекто бюджет. Тоест, господин Йотингер е забавил планирането и отговора за тези допълнителни стъжански места, така ли? Така, удовлетворява ли ви отговора, господин докладчик? Да, много ме удовлетворява вашият въпрос, господин председател. Добре. Pas problème. On se remet à les voter. Добре, тогава можем да гласуваме. Проблема е по е, искане 7, а, номер 8. По номер 8 също имаме въпроси към комисията. Първо Искането 370 хиляди ангажименти за мерки за предоставяне на обежище в Гърция и спешна помощ. Цитират се съответните е, цифри за Гърция и Испания. Става дума е, също така и за е, суми от фонда на Европейския съюз за взаимоотношения с Марокко. Тоест, е, три блока въпроси имам, ако комисията няма нещо против е, да ни отговори. Първо, как разделихте сумата между Италия и Испания, тези 340 хиляди? После – какви са съотношенията в националните програми за съответните субсидии? Как точно идентифицирахте какви са нуждите и как направихте разбивката на средствата? А сега ще дам думата на госпожа Беата Миндер от Генерална дирекция вътрешни работи. Благодаря за възможността да отговоря на вашия уместен въпрос е, във връзка с трансферите. Е, ние имахме доста ясно финансово планиране за въпросните страни. Както знаете, това са страни, които в значителна степен са пострадали от миграционни движения, защото те са на предната линия поради географското им положение. За Гърция имаме финансов план, който обсъдихме с гръцките власти на месечната среща. Е, високопоставен служител от нашата генерална дирекция е, ежемесечно посещава Гърция и обсъжда плана. Включва се е, ежегодната програма за МИФ. Знаете, че нашата генерална дирекция е, е, споделено управлява средствата. Средства се предоставят на дадена държава членка и след това те се разходват е, съответно според решение на отговорен орган държавата членка със съгласно на Европейската комисия. След това комисията трябва да допълни националната програма на дадена държава членка с така наречената спешна помощ. Е, всъщност е, е, тя има съвсем ясна правна дефиниция. Тези средства се отпускат при ясна спешност и несъразмерен натиск върху страната. И това е, ясно се отнася за Гърция. Така че ние се опитваме да отговорим на всички нужди на всяка страна, първо чрез националната програма. И когато видим, че тази национална програма, е разделена на различни цели, всъщност е, извършва едно разпиляване на средствата, ние извършваме допълнително финансиране чрез системата за спешни случаи. Но е, това се подлага на подробна е, преценка, обсъжда се с кандидата или национален министр или международна организация. Значителна е, част от финансирането за Гърция всъщност се отпуска чрез Върховния комисариат за беженците на ОНЕ. Е, е, винаги работим в близко сътрудничество с съответната страна за оценка на нуждите. Е, оценка, оценяват се международните програми, преценяваме какви са нуждите, какви са нуждите според властите, какви са нуждите според официалните представители на комисията. Имаме такива в Гърция, в Италия, в Кипър, в Испания, в България. Те са на предна линия. След това създаваме един указателен план. Всеки отделен проект трябва да бъде преценен според неговите заслуги и потребности. Например, ключов пример в Гърция. Настаняването, жилищното настаняване на бежанците много трудно може да се планират. Е, броя е променлив. Имаме е, лагери, които се финансират е, от делегацията в Гърция на комисарията за беженците или координираме нуждите, палатки, хотелски схеми, но всичко трябва да бъде ограничено във времето, т.е. най разходо ефективните решения се търсят, като се спазва и уважава човешкото достоинство и основните им права. В Италия знаете, че е, председателя Юнкер направи усилие да подкрепи Италия по време на миграционната криза. Работихме усилено. Е, той е, е, обеща още 100 милиона за Италия. И Италианските министри твърдят, че имат хубави проекти, примерно образование за непридружени малолетни, проекти за интеграция на мигрантите на местно ниво. Подкрепяме и местните италиански комисии за убежище и също така борба срещу експлуатацията на труда. Някои от проектите в момента се осъществяват, а по други в момента се взима решение. Надявам се, че отговорих на въпроса ви. Председателя, благодаря госпожо. Господин Виоти. Да. Имам още един въпрос аз. А всъщност два въпроса имам. За да разбера още по-добре. Първият ми въпрос е съвсем логичен. Е, като как така е, Испания получава много по-малко от Италия? Потоците са се увеличили. Потоците към Испания са се увеличили спрямо Италия. А, е, а, в Италия потока бил намален а, с 95%, докато се е увеличил към Испания. Цифрите са съвсем различни. Искам да попитам дали комисията може да сподели с нас финансовите планове за отдалните страни, с които работи. Председатели, госпожо, имате думата. Благодаря. Плановете за инициативи, е, но те са указателни. Има такъв план за Гърция. Естествено, че това е документ, който мога да споделя но за Италия и за Испания имаме баланси за финансиране, един общ е, преглед, всичко е на нашите, нашия уебсайт. Сега, нуждите, които сме идентифицирали – за Италия има обещание от страна на господин Юнкер за подкрепа на италианското правителство от 400 милиона. Извън националния план ние работим с проекти, трябва да са качествени. Тези проекти не се приемат още е, веднага, защото знаете, че в Италия цифрите значително са намаляли но е, средствата се отпускат за мерки за интеграция и лица, които в момента е, искат обежище и тези, които вече са получили статут на, обе... на бежанци. Или непридружени малолетни, там броя е много висок – така че в е, Италия има много получатели на средства, които искат убежище. В Испания има и интензивен диалог с испанските министри. Определят се нуждите. Сега сме в началото на годината и не мога да кажа дали това ще бъде напълно достатъчно, но на настоящия етап Испанското правителство поиска допълнение към националната програма. Националната програма не е използвана в такава степен в Испания, както в Италия и в Гърция, поради по-низкия брой на пристигащите в Испания, сега положението се променя и именно това е ефекта от тези спешна помощ. Ние оказваме допълнително финансиране, когато са на лице нужди. Така че в момента ние работим върху идентифициране на нуждите. В определен момент от времето. Сега има система за трансфер но като цяло съвета е, определи 60 милиона от резерва. Но на следващ етап може да се поиска и допълнително финансиране, ако се докаже, че има нужда от допълнително финансиране. Благодаря. Председатели, благодаря, госпожо. Господин е, главен докладчик. Имам въпрос. Имам въпрос за Италия. За Италия в частност. Искам да разбера дали цифрите, с които разполагаме, не противоречат на политическата воля на италианското правителство, което закрива системата за убежище. Нашите власти, нашите региони, вече не извършват задачите, които се финансират с тези кредити. Не знам дали искате да отговорите или не, защото имам и други въпроси към вас. Е, има и ясно противопоставяне между е, политиката на италианското правителство, което не осъществява тези услуги, и финансирането, което ние сме приели. Е, председателя, господине, ако имате други въпроси, моля ви, задайте ги веднага, защото много скоро времето ще ни притисне. Е, председателя, докладчика, да, благодаря. Благодаря, но все пак досието е доста сложно. Искам да задам сега и останалите си въпроси. Председателя, ако искате някакви допълнителни пояснения, господин Виоти, може би най-добре е да отложим гласуването председателя, ако комисията не вижда проблем, може би до следващото заседание ще получите указанията, които искате да получите. Така че отбелязвам, че сме готови да гласуваме по 1 и по 7 и че искаме отлагането на 5 и 8. Господин Виоти, да. Кога да си задам въпросите? Писмено ли да ги задам? Председателя, бързо, ако обичате. Е, пред... Господин Виоти, важното е, важното е да има комуникация с Европейската комисия, с Комисия по граждански свободи на парламента. Можем и писменно да общуваме. Е, може би така ще бъде по-добре. Председателя, да, това е решението. Добре, значи сега гласуваме трансфер 1 и 7. Е, електронно е гласуването. А, а, има въпрос на господин Соле преди това. Благодаря, господин председател по първото предложение е, за е, споразумението за рибарство между Европейския съюз и Марокко. Искам само да посоча, че според нас е, това споразумение остава незаконно. То противоречи на решението на Европейския съд в смисъл такъв, че е, Западна Сахара не попада под е, властта на Марокко и затова ще гласувам против това предложение. Председателя, отбелязвам вашето изказване. По трансфер 1, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 10 гласа против, 2 против, 1 въздържал се. Вие за ли сте? Значи 11 гласа за. Добре. По трансфер номер 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. 12 плюс 1 гласа, 13 гласа за, 1 глас против. Е, bien, la parole est maintenant... А, сега давам думата на Пол Рубих по а, останалите раздели. Ja, recht herzlichen Dank, äh, Herr Präsident. Äh, Благодаря, господин председател. Предложихме трансфер за парламента, Европейския съд и Комитета на регионите. Първо за парламент. С1. Току-що го обсъдихме. Говорихме за увеличение с 4,2 милиона. 51 е, служители на временен договор – създаване на 51 нови длъжности. Договор изтича на 31 юли. Сега администрацията би искала тези 51 човека да останат служители на Генерална дирекция КОМ. Парламента иска да продължи до 2019 година трудовите договори на лицата. Председателя по е, този проект за трансфер. Кой е, иска думата? Господин Депре. Ви, президент. Да, господин председател. Във връзка с е, происхода на тези трансфери, е, сигурността на сградите. Била тя сигурност на сградите или киберсигурността е приоритет. И ние ще е, отпуснем необходимите средства за това. Виждам, че тук е, е, е отегляме 3 милиона и 700 хиляди евро които първоначално е, бяха предвидени за сигурността на новите сгради, за да бъдат продължени договорите на 51 служители. Искам да е, напомня, че отговора, който ми беше даден за резултатите от работата на тези хора, не е, доказва, според мен, необходимостта от продължаване на договорите. Ние сме поставили ударението върху сигурността и на сградите, и за сибур... киберсигурността. Та кредите за това, за което говорим, е, е колкото 3,7 милиона за сигурността на сградите. Искам да получа обяснение. Et à la Commission de répondre. Sí, Presidente. Томо ла палабра... Комисията, комисията ще отговори. Благодаря, господин председател. Не, не, всъщност е, искам да задам още един въпрос. Е, не, не разбрах е, финансовия и бюджетния отговор – за разлика от господин Дюпре, аз смятам, че тези 51 длъжности трябва да бъдат запазени. Виждам прекия резултат от дейността им. Но въпросът е финансирането. Как е, ще оправдаем 3,7 милиона за 51 човека за 5 месеца? Съмнението у мен остава. Може ли в най-кратки срокове да получим отговор? И тъй като въпросът засяга бюджета за 2020 година, би било абсурдно да решаваме за следващите 5 месеца, без да отчитаме какво ще стане до 2020 година, е по-разумно да отложим гласуването за другата седмица, когато разберем резултата от преговорите с бюрото. Но 3,3 милиона за 51 човека за 5 месеца. Председателя, благодаря. Сега, господин Бас, а, ние извършваме ли посегателство върху сигурността на сградите? Както за сигурността, така и за другите въпроси, предложенията за суми, колегите ще дойдат, но за сигурността е, е, говорим за охрана на сградите, е, за сградата Аденауер в Люксембург. Там имаше известно закъснение и ние сме се съобразили с по-реалистичен график. Така, сградата няма да, да бъде в нея няма да има никой до края на 2019 година, така че няма да има охрана. Е, за разбивката на бюджета на Генерална дирекция комуникация конкретно, колегата госпожа Руб е на ваше разположение, ако искате да й зададете въпрос. Госпожо, имате думата за разбивката разбивката на сумата. Thank you very much, chairman. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се върна на сумите. Поискахме 4 милиона през 2018 година. Назначаването започна след приемането на трансфера, т.е. периода март до юли. Наехме въпросните 51 служителя след което те започнаха да работят, като започнаха своята дейност на различни дати. Тоест искаме да продължим тези 51 договора за 5 година, тъй като договорите изтичат в края на месец юли, така че искаме да ги, продъл... да ги удължим от август до декември за 5 месеца. И също така бихме искали да продължим и някои структурни а, допълнителни служители, много тясно специализирани профили, които не бяха на лице сред служителите, като, например, създаването на отдел за концепции и дизайн в нашата генерална дирекция. Този път решихме да не се обръщаме към външен изпълнител, външна агенция за подготовка на кампанията за гласуване, решихме да създадем специфичен отдел, който да ни предостави целият нужен материал, който в миналото ни предоставяха външни агенции. И за да отдел имахме нужда да наемем графични дизайнери, специалисти в областта на авторските права, служители, които не можахме да намерим сред собствените служители. Така че тези 3,3 милиона обхващат е, въпросите 51 служителя, както и някои от а, е, другите служители, които бяха нети тук в е, Централната ни служба в Брюксел. И всичко това е обяснено подробно в а, информационната бележка за трансфера на страница 2. Чух искане за отлагане на гласуването. Господин Рубих, вие какво смятате по въпроса? Много ви благодаря. Много се радвам на това, че Европейският парламент се вълнува все повече от начина, по който информира гражданите за нашата дейност и това, че има опит и тази комуникация да бъде, набра... да бъде все по-професионална, тъй като утре ще, им... ще има заседание за промъжната процедура. Смятам, че не е зле да имаме яснота. Бих искал да знам също така и какво е позицията на парламента за 2020 година. Има ли някаква яснота? Докладчикът господин Манка преди малко ни каза, че предлага да бъдат запазени тези 51 поста в бюджета за 2020 година. Ано, túto област съм не решил. не е в наших успорах. treba треба са od... не съм разглеждал въпроса. Не, не, става, не съм обсъждал въпроса в рамките на специалните, които предлагам. Може би не е да си зададем въпроса дали имаме нужда от тези хора или не. За какво точно ги използваме, за да информираме по-добре самият парламент ли? Ако бъдат удължени договорите за тази година, вероятно тези служители могат да бъдат използвани и до година. В противен случай те няма да са на наше разположение след две години. Айдер също го каза. Обяснението беше следното. Тези служители са ни помогнали да подготвим изборите и не смятам, че трябва да спираме до тук. Смятам, че тези служители действително представляват добавена стойност. Но пък трябва да се попитаме дали имаме нужда от всички им, да или не. Не мога да ви отговоря сега. Генерална дирекция комуникации трябва да ни отговори на този въпрос, но колкото разбрах отговорът им, те имат нужда от тези служители. Така че ако и на лице нуждата и ако е на лице възможности от наша страна, така политическата воля, нека да удължим тези договори и за 2020 година. Господин председател, какво предлагате? Бих искал да чуя позицията на администрацията. Те как си представят 2020 година? Наистина ли имат нужда от тези 51 допълнителни поста в щатното разписание. No, very quickly. We do not count on posts in this само да отбележа, не предвиждаме нови постове в щатното разписание. Наехме тези конкретни профили, които имаме нужда като служители на временен договор и ще продължаваме да гледаме на тях по този начин. Тоест не, не искаме нови постове за щатното си разписание. Не. Oui, mais vient un moment où le... La de... Да, но в някакъв момент удължаването на договорите води до задължения при прекратяването на този договор, тези договори. Добре, сега ли да гласуваме или другата седмица в понеделник вечер? Докладчик, аз ви предлагам най-напред да мине по мръсната процедура, т.е. да гласуваме други път. Добре. По другите искания за трансфери, господин докладчик, ми се струва, че положението ще бъде по-лесно, нали така? Да, мисля, че тук можем да сме доста по- бързи по C2 64 милиона евро, извинете, 64 хиляди евро за разходите за изпращане на пакети. Промени, сменихме договорният ни партньор. С Брекси ще напуснат някои чинове на парламента. парламента, така че ви предлагам да одобрим този трансфер. Micro, please. Комитет на регион. Комитета на регионите. Auch beim Ausschuss der Regionen geht es um die да, за относно Комитета на регионите става въпрос за промяна на щатното разписание. Двама постоянни служители от категория 4 постоянния секретар и един също постоянен секретар Пост AD4, и AD5, т.е. това е трансформиране на постове и също така един трансформиране на един пост от асистент категория 2 да бъде променен във временен договор на асистент категория 3. Съгласен съм. Добре, имаме три искания от Сметната палата. По трите искания от Сметната палата АБ01 и 1400. Става дума за увеличение което дава възможност да се запазят настоящите равнища. Второто искане е от 75 000 за а, отопление, както и прехвърляне на един служител от пост асист, на асистент 3 към асистент 5. подкрепим това предложение. Добре, следващият трансфер. Няма такъв. Това ли беше всичко? de virement que notre rapporteur vient de nous présenter. Y a-t-il des questions Някой друг има ли въпроси? Не такъв случай, ако нямате възражение, предполагам, приемаме тези трансфери, трансфери за одобрени. Няма възражение, в такъв случай трансферите се одобряват. Думата има Моника Холмайер за сградата на Европейската агенция по лекарствата. А, си месье Депре. Господин Депре замества госпожа Холмайер. Изненадващо, господин председател. Защо пита председателя? Става дума за едно досие, което вече разгледахме на предишното заседание на нашата комисия. Европейската агенция по лекарствата. Онези, които следи, последиха отблизо досието, знаят за какво става дума. В момента Агенцията по лекарствата се седалище в Лондон, настъпи Брексит и Агенцията по лекарства вече няма нужда от сградите, което е наела, но за съжаление не беше предвидена клауза за разваляне на договора в подписаният договор за найем и съответно Европейската агенция за лекарствата трябваше да поеме разходите, ако не намери желаещ да поеме договор, т.е. да бъде наемател. Намери беше такъв желаещ, но не е ясно дали въпросният желаещ ще иска да наеме сградата на постоянно. Така че как изглеждат нещата към момента? Ще ви прочета това, което ми е изпратила госпожа Холмайер. Иска се от бюджетният орган да одобри е, бюджетна операция, свързана с градния фонд, която може да стигне размер от 67 милиона евро, от които 32,3 би следвало да бъдат е, финансирани сега. Останалите 28 милиона вече са били приети е, съгласно различни бюджетни техники. Така че на първо място да одобрим средства до, на размер до 67 милиона и сумата, която също трябва да бъде погасена, т.е. 32,7 милиона. На второ място, докладчик иска да се увери, че към момента Европейската комисия прави всичко възможно, за да подкрепи Европейската агенция по лекарствата в преговорите и с собственика на сградата. В частност, докладчика призовава Европейската комисия да положи всички усилия, за да предостави нужните гаранции на собственик, като например с съответното писмо за гаранция, за да може Европейската агенция по лекарствата да подпише договора за найем с новият наемател при възможно най-кротки срокове. Също така докладчика смята, че Европейската комисия би следвало да вземе участие в преговорите между агенцията и собственика на сградата. По този начин ще се засили позицията на Европейския съюз в тези преговори. Докладчикът смята също така, че всички бъдещи разходи на агенцията, свързани с непогасяване на задълженията от наемателя на сграницата, би трябвало да бъдат приспаднати от средствата, които получава агенцията от бюджета на Европейския съюз. И накрая, смята докладчика, трябва да се заделят нужните средства в рамките на бъдещата МФР за поемане на допълнителните разходи, които може да се появят за агенцията от задълженията и за договора за найем за сградата в Лондон и докладчика приключва с няколко препоръки. Препоръчва се да се спазят задълженията по договора, в частност 38,7 милиона евро. И също така трябва да се запише следното в протокола. Комисията трябва активно да подкрепи Агенцията по лекарствата в преговорите с групата Canary Wharf и да влезе във връзка с британското правителство. Също така Европейската комисия е призована да не пести усилия, за да предостави новата гаранция на собственика, за да може по на агенцията по лекарствата да сключи договор с новия наемател. И накрая, добрата новина е, че още през 2011 година Европейската комисия е изказала сериозни резерви за подписването на договор за найем без клауза за разтрогването му. Е, докладчик също така припомня, че съветът е длъжен да предостави средствата за поемане на последиците от решението си. Като решението за найема на сградата страна на агенцията е в ръцете на държавите членки. След всичко отказано до тук, може да дадем думата на Европейската агенция по лекарствата, за да потвърди, отрече или допълни е, предоставените от мен току-що факти и на Европейската комисия, за да ни каже как отговаря на препоръките и исканията от страна на Европейската на нашия докладчик към Европейската комисия. Кой представлява Европейската агенция по лекарствата? Леле парол. Yes, hello. Neriman Tastikunas, European Medicines Agency. Uh, thank you very much for, uh, for, for calling for... Благодаря. Благодаря за изложеното. За момента бих казал единствено, че ние се опитваме да се възползваме от възможността и смятаме, че това ще бъде добре и за агенцията, и за защита на средствата по този проект. Затова очакваме парламента да се съгласи с е, предложенията, е, изложени в е, досието. Ако имате други въпроси, мога да ви отговоря с удоволствие. Конкретни бележки има ли показаното от господин Дупре? Смятате ли, че това е уместно, че отговаря на очакванията на вашата агенция? Да. Добре, генерална дирекция бюджет какво смята? Благодаря на господин Дюпре за така обобщената позиция на докладчикът. Първо, естествено, мога да ви уверя, че комисията безспорно полага всички възможни усилия в подкрепа на агенцията при преговорите. Що се отнася до момента с бюджета, тези 67 милиона, които трябва да бъдат изплатени, ще трябва директно или индиректно да дойдат от европейския бюджет. Никой не предлага промени е, за приходообразуването на агенцията, така че тази сума трябва да е, е, да дойде от бюджета за 2019, трябва да дойде от съществуващия бюджет и, и субсидията за агенцията. Но за 2020, естествено, комисията ще трябва да предложи много по-висока сума за субсидия за агенцията, отколкото бе практиката до сега. Което, е, естествено, ще е, има отражение и към изплащане на тази сума. Друг е, важен момент, повдигнат от от е, господин Дюпре е, е въпроса на съответното писмо. Комисар е, Отингер възнамерява да изпрати потвърждаващо писмо на собственика в смисъл, че комисията застава зад агенцията напълно и че Европейският съюз ще отпусне средствата, за да може тя да изпълни мандата си и е, договорните си задължения, включително задълженията, свързани с отдаване под е, найем. Надяваме се, че това ще успокои е, собственика и ще даде възможност да се приключат преговорите по е, това агенцията да отдаде е, сградата под найем. Добре, имате обясненията, имате е, препоръките. Какво ще кажете от името на госпожа Холмайер? Аз си отбелязвам е, ангажимента на комисията за потвърждаващото писмо. Но е, искам малко уточнение по отношение на сумата. Казвате 67 милиона – и 2,2 милиона, доколкото разбирам, вече са отпуснати, така ли? И сега остава 38,7. Uh, oui, monsieur Depré, c'est correct. Donc, yeah. euh, la première partie serait financée. Да, да, през 2018 е, финанси... е изплатена първата сума. Има клаузи е, за индексиране на, договор, на найема. Е, не рискуваме ли да се сблъскаме с някоя неприятна изненада в един момент? Има ли клауза за индексиране на найема? Не рискуваме ли от тук до края на периода на договора да излизат такива неприятни изненади, защото когато собственика каже, ми като индексирам, найема става еди какво си. Не е ли, е, няма ли вероятност да се увеличи найема? Ако този, който е, вземе сградата под найем от агенцията и не си плати разликата, тогава европейския бюджет излиза, че трябва да поеме е, тази разлика. On е, е, est à la merci de difficultés. Il faut pas se méprendre. Трябва внимателно да се занимаем. Тоест, ангажимента не е 67 милиона, а ако вторичния наемател не изплати, трябва съответно European Medicines Agency трябва съответно ние да поемем. Um, uh, uh, В момента от европейския бюджет ще се очаква да се платят 67 милиона. А договора с агенцията ще има клауза за преразглеждане на найема на всеки 5 години. Тогава обаче найемът ще бъде плащан от вторичния наемател и тогава агенцията няма да е задължена да поема плащането. И когато найема се промени, е, вторичният наемател ще го плаща. Агенцията няма да е, има задължение да прави допълнителни плащания по силата на е, този договор, който продължава 20 години. Е, разбира се, при всяка договор съществува опасността една от страните да не може да си поеме ангажиментите за плащане. В е, такъв смисъл обаче агенцията е, иска гаранция от е, вторичния наемател и съответно компанията майка ще осигури средства за плащането на найема като гаранция и ако вторичният наемател, който е филиал на компанията майка, не може да плати, е, тези средства ще се използват за плащане на найема. Ако вторичният наемател не може да плаща, ще се намеси компанията майка ще се създаде и своего рода период на гаранция. Съответните клаузи на тази гаранция се съдържат в досието, което ви е предоставено. Коя е тази друга агенция? The way, the way, so the, the subtenant, so there is a, uh, a parent. Вторичният наемател има компания майка, той е филиал и тази е, компания майка е, ще е, работи по силата на специален кредитен инструмент.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 трябва комисията да предостави максимален брой гаранции и едно убеждаващо писмо, това трябва да се включи в протокола. Комисията трябва да участва в преговорите между агенцията и собственика, за да засили позицията на парламента и всеки допълнителен разход за това, че под наймателя не си плаща найема или този, който е гарант, е, трябва е, да е, се постигне баланс и средствата да идват от бюджета на Европейския съюз. Това е позицията, която ще поискам нашата комисия от името на госпожа Холмайер да приеме днес. Така, допитвам се електронно до всички начало на гласуването. Скрутин е кло. Il y a 10 voix. Край на гласуването 10 глас. 10 глас за. А, 11 гласа за. Госпожа Холмайер казва благодаря на комисията. И нашата комисия благодаря на госпожа Холмайер и на нейния говорител. Сега трябва да изслушаме госпожа Холмайер и по проекти за сгради, които вече не използваме, чието собственици или найматели сме но е, ще отложим това, глас... това обсъждане за следващата седмица. Сега, по точка разни, господин Фернандиш. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще говоря на португалски. Е, е, имаше циклон, който засегна Мозамбик. И в Мозамбик е, циклона беше опустошаващ в град Бейрак. Значителен е, брой сгради са унищожени. Има повече от 1000 загинали в Мозамбик и повече от 100 000 човека са в опасност. Е, знам, че Европейската комисия е внимателна, но положението е спешно. Така че е, трябва да е, предоставим всички необходими средства и е важно това послание да бъде отправено до господин Юнкер и до господин Стиньо Либис. Председателя, благодаря. Е, ние подкрепяме вашето изказване. А, има още една точка. Господин Депре, упълномощен ли сте да ни запознаете с информацията за сградния фонд? Госпожа Холмайер упълномощила ли ви? Търся документа. Това е съобщение на Европейската комисия така, съобщават ни следната информация. Между 2019 година, т.е. към днешна дата, до 2025 година, заемания от 165 000 квадратни метра, които службите на комисията заема, та срока ще изтече между 2019 и 2025 година 165 000 квадратни метра. Е, договора за тях изтича. И за това искам да помоля Европейската комисия да ни посочи за срока от 2020 до 2024 година е, комисията е, е предприела тръжна процедура, предупреждава пазара, Та се търсят е, площи между 80 000 и и 150 хиляди квадратни метра. Значи от, 2000 до, до, от 2200 до 2024 година комисията е, започва тръжна процедура за наймане минимум на 80 хиляди, максимум 150 хиляди квадратни метра. Може ли комисията да ни посочи причините за тази разлика между минимума и максимума? Е, може ли комисията да отговори на този въпрос? Или Предвид е, е, часа, е, отлагаме обсъждането на този въпрос, следващото заседание. Да, господин председател, отчаяно търся колегите от съответната служба. Ще ви отговорим писменно. Председателя, добре. Нека тогава включим това в дневния ред за следващото заседание на нашата комисия, тъй като вече никой не иска думата. Посочвам, че следващото ни заседание е предвидено за 25 марта след една седмица, 20 часа в Страсбург и на 1-2 април в Брюксел. Закривам заседанието.